Okay, everybody, if you settle down, um, the bad news is that we haven't done the... Добре, заповядайте всички. Е, моля, вземете местата си. Лошата новина е, че още не сме направили съобщенията на председателя, е, тъй като отказах да ги правя пред е, една празна зала и тъй като сега имам повече заложници длъжни да ме слушат, ще ги изнеса в момента. Първо, по отношение на европейското полугодие на парламентарната седмица от 28 до 30 януари. Тук в Брюксел няколко парламентарни комисии ще могат да проведат междупарламентарни заседания на комисиите в тази област. По време на тези заседания национални е, депутати и депутати от Европейския парламент заедно ще разгледат европейски е, е, годишното проучване за растежа, проведено от Европейската комисия, както и е, насоките за националните бюджети. Тук искам да ви припомня, че е много важно присъствието на депутатите от Европейския парламент, защото това е много важен елемент на е, европейското полугодие. Важно е заседанията действително да са успешни. Не е достатъчно просто някой да влезе, да се подпише и да си тръгне. Във връзка с триалозите, които тъкат в момента, по единния надзорен механизъм има трети триалог, който бе проведен на 16 януари. Може би не е лошо малко да позамълчите, за да се чуваме. Всъщност спирам, докато не се е, омълчите. ECB file article by article has been continued and some key issues of the EBA някои ключови въпроси от досието EBA. По тях имаше вече предварителни дискусии. Гласуването ще е на 24 и 20... А, Е, на 10 януари е, се обсъдихме въпроси като е, определени критериите за претегляне на риска, надзорни санкции и така нататък, компромисни предложения по изисквания за предоставяне на информация, на 15 януари е, корпоративното е, е, управление. Следващия трилог е на 13 януари по това досие. Да, ви, да припомня на всички докладчици в Сянка, че трябва да докладват за резултатите от двустранни дискусии, които са провели с Ирландското председателство. Това се отнася до всички досиета. Е, обикновено сега повечето дискусии има една тенденция е, да се водят е, навсякъде достани разговори, за които аз не съм в течение, нито членовете на преговорните екипи знаят и е, за да не е, губим е, време, е, като включваме това като точка не ред на всяко заседание, на е, тристанно заседание, е, и не дейте, е, моля, споделяйте с нас е, е какви дискусии водите в е, двустранен план с ирландското председателство. Просто не знае как ще правя дневния свет, ако вие не ми кажете какво е обсъждано е, преди това. Е, както вече е, писах на новия председател на Еврогрупата, Както ви казах, писах му и го помолих да дойде да се срещне с нашата комисия за един разговор, за да продължим в същия дух, в който работихме с Жан Клод Юнкер, с когато бяхме провели много удовлетворителни дискусии. Накрая економически диалог и обмен е на мнение с министра на финансите на Ирландия. Това ще стане днес в 5 часа в комисията. В случай, че приключим с гласуването по-рано, имайте предвид, че трябва да се върнете 5 часа за тази среща. Е, е, альтернативата е да проточим гласуването до 5 часа. Аз да го проточа. Или вие всъщност. По-скоро. Което е много вероятно. Бихте ли сега включили картите си да пробваме е, системата? Един... Е, Жан-Пол, имаш да кажеш нещо. Тази сутрин, днес след обед, вчера имахме проблем с гласуването, така ще бих иска да знае дали запазвате НП гласуването си или ще го подарите на социалистите. Well, well, that's his card, it's not the person. You know. Това всъщност е неговата карта, не е самото лице. Може би да го попитаме как се чувства, но той не присъства сред тях, така че в, в негово отсъствие всеки си прави такива шаги от време на време. Но така или иначе да, да, да, да гласуването. Гласувайте всички, които е, са за. Моля ви, нека да пробваме системата, защото от време на време е, се явяват твърде много зелени. Един в повече от зелените се явява. Един в повече. Още две копчета трябва. Три копчета още трябва да се натиснат. 41, 39. Има ли случаи, е, при който някой да натисна копчето, но да не е светнала лампичката? Това винаги ме смущава, когато едно лице все още не е натиснало. Добре, сега всички сте гласували. Добре, е, значи работи всичко. Сега гласуваме по доклада, е, годишния доклад 2011 по Европейска национална банка. Компромис а за, против, задържали се, прието. Сега минаваме на изменение 24 е, за, против, е, въздържали се. Може ли да проверим отново последното? Vote's closed. And... Прекратете гласуването. 24 за, 17 против. Прието. Сега компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против въздържали се. тук е, това беше малко така неорганизирано. 42. Отново всички за, против, въздържали се. Да, приема се. Ще проверя. Two more to vote if you're voting. Още, още два гласа се чакат, ако гласуват. Още един. Всички гласувахте ли? Едно копче не е натиснато, но аз прикрив, а, приключвам, за, закривам. Значи 23 за, 18 против. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е. За. Про, за в две части. За първата част за, пупа, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, против, въздържали се. Мисля, че това отпада, но ще проверя отново. Втората част от компромис е проверка. Още три копчета не са натиснати. Две, едно, така. Край на гласуването. От, отхвърля се 20 е, е, за, 23 против. Компромис F в три части. Първата за, против, въздържали се, приема се. Втората за, против, въздържали се, Приема се. Сега ще проверя. Но мисля, че за малко минава. Още пет петима, трима. Край на гласуването. Is carried 23 in favour and 18 against. And the third part от... И третата част, всички, които са за, против, въздържали се. Това предложение. Изменение отпада. Компромис 3 в една на едно за против въздържали се е, минава 76 за против изменение 76 е, някой поправя пред, председателя 47. Има молба 76 да се гласува отделно и че всъщност то не е обхванато от е, компромиса. Така че 76, който е за, против, въздържали се, отпада. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, отпада. Компромис е, хаш, първа част, за, е, против, въздържали се, минава. Втора част, е, за, против, въздържали се, отпада. 54 за, против, въздържали се, приема се. Компромис I и за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се и то се приема. 58 за, против, въздържали се, приема се. 58 грешно про, приброихме ли? Ще проверим. Е, отхвърля се. Не беше проблем в моето зрение как сте вдигнали ръка. Е, компромис J, J, е, е, приема се, 71 за против въздържали се, приема се, 72 за против въздържали се, приема се, 74 за против въздържали се, приема се, 78 за против въздържали се, приема се. Компромис К е, за против въздържали се, приема се, 75 за против въздържали се, ще го проверя отново, 75. Доста малка беше разликата. Four more people to vote. Press your buttons if you're going. Още четирима, ако ще гласувате, гласувайте. Край на гласуването. Последна възможност. Край на гласуването. Отпада. 18 за, 23 против. Компромис Л за, против, въздържали се, е, приема се. Компромис Н, М. Е, за, против, въздържали се, приема се. Сега ще го проверя. Боя се, че НП и консерваторите, което не дава мнозинство. Още двама трябва да гласуват. Още един. Край. 24 за, 20 против. 82 за, против. Въздържали се, приема се. Компромис Н, два части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, Малко съм объркана, нека да го проверя отново. Доста беше минимална разликата. От ТНП един глас повече. Някой от ТНП да не се е изключил. Край на гласуването. Отпада. 19 за, 25 против. Компромис О. Всички, които са за, против, въздържали се, приема се. Само НП гласуваха различно, така че няма да проверявам. 29, е, 89 е, за, против, въздържали се. Ще го проверя. Мисля, че отпада. Още трима. Край на гласуването. Отпада. 92 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отпада. 107 и сродни за, против, въздържали се, приема се. Сега 114 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Компромис R в две части. Първата за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се също. Компромис S за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т, за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 129 и другите заличавания за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ю за, против, въздържали се, приема се. Компромис V1 за, В1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис В2 за, който е за компромис В2, В2 моля. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис В За, против, въздържали се. Приема се. Компромис Хикс в три части. Първата за. За Хикс първата част. Да, за. Против въздържали се, отхвърля се. Останалото всъщност втора част очевидно не се връзва, е, отхвърлихме, но част, третата част е, е приемлива и е, да проверим. Е, за, против, е, въздържали се, третата част се приема. Ще проверя трета част отново, ако настоявате. Three more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Край на гласуването. Close the vote. And that is carried 20. Приема се 22 срещу 21. Сега има, отиваме към заличавания 152 и следващите. Всички, които са за, моля, против, въздържали се, приемат се. Но ще, ги, ще проверя. I'm closing the vote. There's one button unpressed. I'm closing the vote. That... Край на гласуването приема се 28 срещу 16. Сега отивам до компромис Y, Y, за, против, и се, приема се. Компромис Z, за, против, въздържали се, отпада. So I now have to vote these. If, if the compromise is rejected. Този компромис отпада, се отхвърля. Сега 158 и следващите, които са заличавания. За, против, въздържали се, приема се. Значи те се отпадат, задрастват се. А, сега компромис АА, Компромис АА за против въздържали се. Това беше по първата част. Ще проверя първата част на АА. Мисля, че се отхвърля, но трябва да видя. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 за, 27 против. Втората част, значи няма, е, не се приема, така че трябва да заличим, да гласуваме по заличаванията от 166 което са и, и подобни. За, значи 166 и следващите. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ то обаче е, от, той е оттеглен, така че гласуваме заличава, по заличаване 172 и следващите, които са за, против, въздържали се, отпада. Тогава минаваме на 175 и 176 за, против, въздържали се, приема се. Сега компромис за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се. Да проверим, защото е, съм... разликата е малка. 185. И така, край на гласуването. Прието. С 24 също 19. Компромис Д, АД. За, против, въздържали се, приема се. А, Е, за, против, въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, приема се. AFAF за, против, въздържали се, приема се. АГ, за, против, въздържали се, приема се. 202 Okay, before the next amendment, 203, we have an oral amendment proposed by the S&D. 203 устно изменение. Е, устното изменение е, е, че всички държави членки трябва да участват е, с равни права и отговорности. Устно изменение от социал-демократите. Приемаме ли това? Е устно изменение. Тези, които са за, против, въздържали се, приема се. Сега 203 отпада, така че минаваме на 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. 205 за,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 за, против, въздържали се, приема се. 240 за, против, против, въздържали се, приема се. А, а от AJ, е три части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Третата част за, да проверим втората. Всички гласуваха ли? Един в повече от НП. Явно. Сега всички е, гласуваха. Приема се 23 срещу 21. Трета част. Всички, които са за против, въздържали се, приема се. АК, АК. В две части. Първата за, против, въздържали се, приема се. Докладчика иска думата ли? I have a note that you might want to change part two. Тук ми оставя набележка, че може би ще искате да промените втората част. Да, госпожо председател, но вече е, се отказах, тъй като компромис е прият. Не смятам, че има нужда. Мисля, че втората част на компромиса е приета. Или ще трябва да, да сменим EMU с SSM – но това, което гласувахме, беше компромис, нали? Беше компромис, първа част от компромиса. Пър, точно първата част е компромиса. Всичко останало, освен тази част, по която има спор. Значи устното изменение, което предлагаме да се зачеркне изречението, което, в което се казва в рамката на е, пътната карта за истинска европейска парична единица. Е, истински европейски паричен съюз. Това е, е сега втората част, дали е да се е, впишат тези думи или не. Ако гласувате за, означава, че тези думи остават. Ако гласувате против, тези думи отпадат. Значи, които са за тези думи да останат там в, е, е, в рамката е, на пътта карта за истински паричен съюз. За, против, въздържали се, тези думи от, се заличават, отпадат. Тоест, сега имаме компромис АЛ, АЛ, за, против, въздържали се, приема се. Две. 141. А, АМ всъщност. Две части. Е, за, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против. Част 2 на АМ. Част 2 на АМ. Е, няма, е, нямате ли втора част? Не, казаха ни, че сме на, 100, на, на 241. 241 и 246 и двете имат АЛ. АЛ. Ние гласувахме за първата част на компромис АМ, АМ, което е за жените. Сигурна съм, че сме гласували за. И сега втората част от компромис АМ, които са за, против, въздържали се, приема се. 236. 236 за, против. Да проверим 236. Още две да гласуват, ако сте гласували, така, ако не сте. Благодаря, край, отхвърля се с 18 срещу 27. 243 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но да проверим. Да проверим 245 проверка. Още пет остават. Двама, ако ще гласувате. Благодаря край на гласуването. Отпада 21 с 21 за, срещу 24 против. Изменение 1, които са за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, против, въздържали се. Да проверим 3, мисля, че е отхвърлено, но разликата е малка. Още двама. Край на гласуването. Приема се 20, с 26 е, за и 17 против. Преембил С. За. Преембил С. За, против. Въздържали се. Приема се. Д. За, против. Въздържали се. Приема се. Извинение 4. За, против. Въздържали се. Приема се. 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за против, въздържали се, приема се. С за против, въздържали се, приема се. 8 изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за. От НП идват противоречиви посла... сигнали. За, против. Изменение. А, а, въздържали се. Мисля, че е прието, но да проверим. Край на гласуването. Прието. 27 срещу 18. 11 за. Против. Въздържали се. При... Отхвърля се. Първоначалният текст на прембил Хаш за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12 за против, въздържали се, приема се. 13 за, против, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отпада. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отпада. 17 за против, въздържали се. Приема се, но да проверим. Край на гласуването. Прието. С 18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 против, въздържали се, приема се. За окончателното гласуване електронно, моля. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се 23 за, 22 против, без въздържали се. Well, that's exciting. Um... Наистина вълнуващо. Поздравление на, на докладчика. Не беше лесно. Well, I'm trying to move on to the EIB report, but I haven't got a voting list. Да отидем на доклада за е, ЕИБ. Right, we've got um, one additional... Така, има едно допълнително разделно гласуване. Ще ви го обясня, като стигнем там. Uh, и сега започваме доклада за Европейската инвестиционна банка. Компромис е в две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Сега следва изменение 16 в две части. Първа част за А компромисев, извинявайте, пропуснахме го. Същият свят за. Против въздържали се, приема се. Сега започваме изменение 16, първа част за. Против. Въздържали се. Ако може да проверим първа част на изменение 16. Моля, моля, започнете гласуване. Защо не ме остават аз да започвам гласуването и да го свършвам? Двама още имат да гласуват. Приема се 22 срещу 21 гласа. Втората част за против Не мога да се справям от, с това, че говорите, не дигате ръце. Втора част. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 срещу 30. Компромис Г. Моля. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Х. За против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се. Много хора не гласуват, така че проверявам електронно. Изменение 21. Four more to vote, three more to vote, two more to vote. Двама остават да гласуват. Край на гласуването. А ако не сте гласували вече е твърде късно, отхвърля се 18 срещу 25 против. Тоест остава първоначалния текст. Гласуваме за него за. Против въздържали се, приема се. Компромис латинско а... и за. Против въздържали се, приема се. Компромис йод за против, въздържали се, приема се. Сега изменение на четвърти параграф в две части. Това е ново. Първата част казва, потвърждава е, важността на Европейската инвестиционна банка, така, така, така, до дейност. И второ, счита, че е много важно банката да запази рейтинга си тройно А. Така. Гласуваме по първата част за, против въздържали се, приема се. Втора част за, против въздържали се, отхвърля се. Сега по параграф 3 за, За. Параграф 3. Про... Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 7. За. Против. Въздържали се. Ако може да проверим. Още един гласува. Край на гласуването. Приема се. Параграф 8 за. Ако обичате повече да се вдигат ръце, по-малко да се говори. Осми параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девети параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десети. За. Против. Въз въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. така. Гласуваме 24-то изменение, но ако по-нататък приемем компромис У, това ще отпадне, т.е. предварително гласуване, изменение 24 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Толкова по-удобно. Изменение 25. Също предварително за против, въздържали се, приема се, но може и да отпадне. Значи, следващото 26 и пак предварително гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, не гласуват достатъчно. Нека да провелим електронно. One more to vote. Votes closed. Край на гласуването. Приема се. Но може да отпадне. Изменение 27 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис К за. Против въздържали се. Приема се. И сега стигаме до параграф 6 оригиналния текст. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Л за. Против въздържали се. Приема се. Тридесет четири е покрито. Гласуваме компромис М за. Против въздържали се. Приема се. Много странен е този лист за гласуване. Сега отиваме на компромис N. Две страници трябва да а, обърнете. Няма номер на страницата, но намерете компромис N. Намерихте ли го? N. Н като недобър. Н. За. Против въздържали се. Приема се. И стигаме до компромис О. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис П. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Q. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 46. За против, въздържали се, приема се. А, забравете, забравете, не сте го гласували. Изменение 47. 47 за, против, въздържали се, приема се. Казвате тук, че тези е, падата, кое прием компромис йод. Едно пада и второ пада и трето пада. Компромис Хикс. Гласували ли сме? Сега имаме отново самоунищожаващо се изменение, номер 51, който е за, предварително гласувано своего рода. Странно е, но така е. Госпожо председател, не всички говорят английски, но освен този объркан лист, ви, вие коментирате непрекъснато, не могат да следват преводачите. Аз лично съм тотално объркан. Няма и номера на страниците. Не ни е лесно. Тук направо ни саботирате. Yeah, yeah, I, I... I have sympathy. I, I have sympathy. Напълно ви се чувствам. Значи това е още едно от е, измененията, които ще гласуваме, но които може да отпаднат, когато стигнем до компромис Хикс. По различен начин са подредени нещата. Тоест, казвам, че може и да не го видите, ако в последствие гласуваме компромис Хикс. Малко вървим от е, зад напред. Може би да направим един делегиран акт, в който да се каже как да се оформят списъците за гласуване. Председателът. Ами не, аз не за първ път искам нещо подобно. Но е, така е, за всеки доклад нещата са различни. Ама пък така се забавляваме. Изменение 51 за. един е, въпрос. Е, на параграф 11 оригиналния текст не го гласувахме. Не го гласувахме. 48 и 49 падат, защото сме гласували компромис Йод, но не сме гласували за оригиналния текст. Казват ми, че оригиналният текст се покрива от компромис. It doesn't say so in the list. Е, списъка не казва това, но е, факт е, че темата на параграф 11 се покрива от съответната част от компромис Йод. Сега продължаваме да се опитваме да гласуваме изменение 51. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Изменение 54. А, не, не, покрито е. Аз лично винаги знам, че нещата, които се покриват, са отсветени, но нищо. Компромис С за. Против въздържали се, приема се. Конт 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Конт 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Оригиналният текст на параграф 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Оригиналният текст на параграф 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Т. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис У. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 17 за, против, въздържали се, приема се. 64 за. Against abstentions carried. Против, въздържали се, приема се. Конт 13 за, против, въздържали се, приема се. Конт 14 за, против, въздържали се, приема се. Конт 15 за, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст на 18 параграф за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против. Объркани сме. Проверяваме. Three more to vote, two more to vote. Още двама остават да гласуват. Последен шанс да гласувате. Край на гласуването. Приема се 29 на 12 гласа. 66 за. Против въздържали се. Приема се. Устно изменение от зелените към компромис В. Приемаме ли устното изменение? Никой не казва не. Do we Shall we vote? Let's vote the oral amendment separately because I think people are a bit confused. So first... Гласуваме отделно устното изменение на компромис В. Мисля, че хората се объркват иначе. Значи първо гласуваме устното изменение на зелените. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Не разбирам колко се въздържаха. Гласувахте ли? Край на гласуването. Устното изменение се отхвърля. И сега компромис В без устното изменение гласуваме за, така както си беше въз... против, въздържали се, приема се. That's all covered. We, What's covered? 70. Okay, we're going to amendment 70. Сега отиваме на изменение 70. Oh, okay, sorry. Um, compromise V, we... Компромис В го гласувахме обаче изцяло а то е с разделено гласуване, т.е. сме приели първата част, а сега трябва да гласуваме по втората част. Нека сега да гласуваме този параграф, който започва с припомня. За. Recalls на английски. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се приема Обърках ви, извинявам се за което. Нека да проверим. Извинявам се, след като правих устното изменение, не си дадох сметка, че параграф е в две части. части. Значи сега гласуваме, проверяваме. Втора част е, става дума за текста, който на английски започва Recalls и края на 2013 Жан Пол електронно гласуваме. Right, one more to vote if you're voting. Okay, vote's closed. Още един има да гласува. Край на гласуването. Втората част. Още един има да гласува. А, поне приключваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега отиваме на 70. За. Против. Въздържали се. Приема се. I'm, I'm waiting for Jean-Paul to... You okay? We're on 72 now. Сега стигнахме до 72. За. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Хикс. За. Против. Въздържали се. Приема се. Конт 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Сега гласувам електронно по окончателния текст. And that is carried 30... Приема се с 37 гласа, няма против, петима въздържали се. Поздравления за докладчика. Поздравления за всички, е, за това, че се справиха с доста трудната структура. Да, Филип, ами като имаме предвид е, опита си в духа на иновации, можем ли да опитаме да гласуваме напълно произволно по списка за гласуване? Ами, де да знаете, може и това да ни се случи. 16-та точка се отлага. 17-та.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 за, против, въздържали се, приема се. 25 и 6 са оттеглени. Компромисно изменение А за, против, въздържали се, приема се. Сега нека да гласуваме анблок за всички помежду, т.е. от 28 до 8, както ги виждате. Е, за, против, въздържали се, приемат се. Компромисно изменение Б. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С за, против, въздържали се, приема се. И накрая от 16 до 20 блок за, против, въздържали се, приемат се. Електронно гласуване моля по текста с приятите изменения. Моля гласувайте good. One more person to vote if you're voting. Още един човек е, не е гласувал. Край на гласуването. 41 гласа за, няма въздържали се, няма против. С това преминаваме към законодателната резолюция за. моля, гласувайте. Yeah, I hope somebody is plugging in and out deliberately rather than it being a dodgy machine. Come on, four more. Още четирима трябва да натиснат бутоните. Трима. One more to vote. Един. Край на гласуването. Край на гласуването. И отново имаме 42 гласа в подкрепа на законодателната резолюция. Няма гласове против, няма гласове въздържали се. Така че благодаря ви много и благодаря за това, че можахме да гласуваме и анблок. Така напреднахме по-бързо. Okay, right. Uh... И така. С това а, приключихме. Време отново да се стреснем малко, тъй като пред нас стои проекта доклада, изготвен от Елиса Ферейра за европейското полугодие. Започваме от 120 изменение за. I'm sorry, I, I, I can't deal with this if there's sort of conversations going on, so I'm going to wait until everybody's in their seats, and that includes the... Не може така. Е да се работи. Моля, стегнете се. Right, I assume everybody now knows what they're doing. We are now going to... Добре, мисля, че вече успяхте да се договорите точно как ще се гласува и така. 120 изменения. За. Против въздържали се. Нека да направим електронна проверка. One more to vote. I'm closing the vote. Още един остава да гласува. Край на гласуването. Има някой, който пропусна възможността си да гласува. 22 гласа за, 18 гласа против. Разделно гласуване по компромис 1 по първата част за, против, въздържали се, приема се по втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Now there's an oral amendment to... Устно изменение към 128. Става дума само за думата непродуктивен Устното изменение иска да се включи думата unproductive на английски. Ще гласуваме ли по устното... Нека да гласуваме по устното изменение отделно за, против. Въздържали се Филип. Мисля, че току-що гласува против собственото си устно изменение, но тото или иначе е прието. That replaces amendment 128. Това се замества изменение 128. Преминаваме към 129. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 130 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 131 за. Против. Въздържали се. Не видях какво правят Алди, така че трябва да направим проверка. Ако не вдигате ръка, няма как да ви преброя. Two more to vote if you're voting. Още двама не са гласували. Един. Край на гласуването. Приема се. 132 за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Б за, против, въздържали се. Отхвърля се, това означава, че трябва да гласуваме всички изменения едно по едно. И така 133 за. 133 става въпрос за заличаване за. Против. Въздържали се, отхвърля се 134 за. Против. Приема се. 143 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение С за. На две части, извинете, по първата за против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. Изменение 151 за, против, въздържали се, приема се 152 за, против, въздържали се, приема се 153 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Д. За. Може би не е лошо групите да гласуват заедно. Компромисно изменение Д. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение е. За. Против. Въздържали се. Приема се. 166 за. Abstentions, that's carried против, въздържали се, приема се 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение F на две части по първата за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение Г Извинете, един въпрос. Искахме е, да помолим за устно изменение тук. Става дума за заместване на думата на фразата изключителни обстоятелства с фразата сериозен спад в економиката. Това е основното изменение. И в крайна сметка става призовава комисията да оценява положението в държавите членки в случай на а, сериозни економ... а, спад в економиката. Защото в, а, настоя... а, в ревизирания текст не се използва думата изключителни обстоятелства това към компромисно изменение F ли е? Това всъщност е в оговорения компромис, в контекста на оговорения компромис. Устно изменение, което цели да се е, спомене конкретната фраза, която е в правния текст, а не просто някаква обща фраза, като извънредни обстоятелства. Извинете, не разбрах какво се заличава и с какво се заменя. Разбирам, че искате да съвпада с пакет от 6 законодателни мерки. Мога ли да го повторя? Добре. В компромис на изменение F се казва следното. Призовава комисията да преоцени положението, в което са държавите членки с оглед на изключителните обстоятелства. И така нататък, както са посочени в ревизираните SGP, моето предложение е фразата in exceptional circumstances при е, сегашните изключителни обстоятелства да се замести с сериозни спад в економиката. И така става. Призовава комисията да процени ситуацията в държавите членки с оглед на сериозния спад в економиката, така както е посочено в ревизираните SGP. Госпожо председател, добре да се работи в дух на компромис. Не знам точно какво е уточнено в компромиса като формулировка, но честно казано не съм особено съгласна да се работи така. Вече гласувахме. Не може след като сме гласувани, гласували изведнъж да преформулираме нещата. Просто не е конструктивно да се работи така. Чакайте. Ние гласувахме, обаче отхвърлихме този компромис, така че дали ще променим текст на компромисния компромисното изменение няма никакво значение, тъй като е отхвърлено, ако искате да прегласуваме. Тук всъщност се променя тази част, която бе приета. В част първа, Жан-Пол. Част първа беше приета. Втората част я отхвърлихме. Ако е толкова сложно, добре. Чакайте, става дума за още 10 секунди, можем да коригираме това. И така, Жан Пол. Става дума за първата част, тя е приета и в нея се говори, се използва фразата с оглед на изключителните обстоятелства. Предложението е вместо да се каже с оглед на, на изключителните обстоятелства, да се каже с оглед на тежкия спад в економиката. Имам известни възражения. За какво говорим всъщност? За първата част или за втората? Ама мислех, че говорим за втората. dans le SPG euh, le, le mot exceptional circumstances. Ce qui est, c'est ces exceptional circumstances are called severe economic downturn. Ça, c'est le, le wording vers GP et c'est ça qu'on adresse quand on parle d'exception. Oui, ça, pas de problème. Du moment qu'on parle de la même chose maintenant, il n'y a pas de problème. Сега разбирам, вече сме на една и съща е, страница. Уточниха се нещата, няма страшно. It's our voting performance that takes a severe downturn at the moment. Yeah, okay, we can, we can... Май има тежък спад в качеството на гласуването председателката. Добре се забавляваме, обаче дайте да видим сега, да уточним нещата. Ели се предложи една нова формулировка, може би трябва да прегласуваме в такъв случай. И така, компромисно изменение F по първата част с предложеното устно изменение. За, против, въздържали се. В такъв случай се приема с корекцията а втората част и остава отхвърлена, тъй като тя не бе засегната тъй иначе. И така преминаваме към компромисно изменение Г за, против, въздържали се, отхвърля се. Това означава, че отиваме на 173 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение хаш на две части. За. По първата за. Против. Въздържали се. Приема се. По втората. За. Против. Въздържава се. Приема се. Ще направим проверка. If you are voting in of it. Okay. Не разбирам защо е правим, след като всички гласуват за. Край на гласуването отхвърля се. В такъв случай продължаваме. 183. Uh, Преминаваме към 183 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, отхвърли се 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис на изменение и на две части по първата за, против, въздържали се, приема се, по втората за, против, въздържали се, отхвърля се. 191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 Добре, отхвърля се. Това ли? А? Преминаваме към 181 за. Против, въздържали се. Е. Отхвърля се. Компромисно изменение J на три части по първата за. Против, въздържали се. Приема се по втората за. Против, въздържали се, отхвърля се. По третата за, против, въздържали се, приема се. Е, отхвърля се, извинете. Авко 13. Авко 13. За. Чакам реакцията на НП. Не е ясно. Не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 мисля, че и тя а, трябва да отпадне, защото не може да остане сама. 207 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 214 за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 200 Отхвърля се 224 за, против, въздържали се, приема се. Компромис N за, по първата а, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. New compromise O. Ново компромисно изменение О. Ново компромисно изменение О. За, против, въздържали се, приема се. това преминаваме към 223. Не, извинете, 234. За против въздържали се отхвърли се. 235 за. Против. Въздържали се приема се. 236 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 237 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 238 за против, въздържали се, отхвърля се, 239 за, против, въздържали се, отхвърля се, 240 извинете за, против, въздържали се, отхвърля се, компромисно изменение П, за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 242 за 242 за, против, въздържали се, приема се. 243 с устно изменение, предложено от групата на зелените. Гласуваме го заедно с устното изменение за. Шампол, какво правиш проверка? Става дума за взема предвид влизането в сила. Това е фразата. Okay. Two, four, 243 with the oral amendment. 243 с устно изменение за против въздържали се приема се. 244 yes 244 in favor. 244 за против въздържали се приема се. Компромисно изменение Q за против въздържали се приема се 249 за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение R на две части по първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. Ще направим проверка. Oops, I think I'm supposed to be voting now. Is everybody voted? Гласуваха ли всички край на гласуването? Приема се с 22 на 19 гласа, 258 за, против, въздържали се, отхвърля се, 259 за, abstentions rejected, против въздържали се, отхвърля се, 261 за, против въздържали се, приема се, 262 за, против въздържали се, отхвърля се, 263 за, против въздържали се, отхвърля се, устно изменение подадена от мен и докладчика, договорена с комисията по заетост на нашето заседание, което имахме за цел да поставим на е, комисията под натиск. За, против, въздържали се, приема се. По първоначалния вариант на текста, 18-та точка, за, против, въздържали се, отхвърля се, авко 16 за, против, въздържали се, Отхвърля се нова, ново подзаглавие, подадено от някого. За, против, въздържали се. Приема се още едно ново подзаглавие – бюджетна политика. За, против, въздържали се. Приема се. Всички тези елементи влизат тук. Отиваме към бюджет, бюджет 6 за, против, въздържали се, приема се. Комисията по бюджета 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Комисията по регионални въпроси 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това има още една нова, едно ново подзаглавие, регионална политика за, против. Има ли някой, който има нещо против такова ново подзаглавие? Не, в такъв случай. Това е включено тук, е, така че трябва да гласуваме. Можем ли да гласуваме анблок до края е въпрос от, от залата. Да гласуваме поне тези на регионалните въпроси? Не. Няма как. В такъв случай реги едно за, против, въздържали се, отхвърля се, реги 2 за, против, въздържали се, отхвърля се, реги 3 за, против, въздържали се, приема се. Реги 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 6 за, против, въздържали се, приема се. Реги 7 за, против, въздържали се, приема се. Комисията по конституционални въпроси за това е заглавие. За, против, въздържали се. Дайте да видим сега Авко. Можем ли да ги гласуваме блок? Не, в такъв случай Авко 1. За, против, въздържали се. Приема се. Авко 3 за. Против. Останалите, може би. Можем ли от Авко Три нататък да гласуваме анблок. Добре, в такъв случай всички станали на в коза. Против. Въздържали се. Приемат се. Компромисно. Моля да направим проверка, добре, по всички на Yes, it's on block AFCO, apart from the first one. Всички на вкус изключение на първото за или против сте тази комисия. Още трима за гласуване, които не са гласували. Край на гласуването. И от... казва се подкрепяме АВКО с 24 на 16 гласа. Компромисно изменение С на 6 части. Нека да ги намерим по първата за, против, въздържали се, приема се по втората. За, против, въздържали се, отхвърля се по третата. Нека да направим проверка, добре, по втората част. One more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Това беше по втората част. което се видя и при гласуването с дигане на ръка. На третата част за, против, въздържали се, отхвърля се, четвъртата за, против, въздържали се, отхвърля се по петата за, против, въздържали се, отхвърля се по шестата за, против, въздържали се, отхвърля се. Yeah. I'm sorry, but I think there is a mistake uh, in interpretation. Госпожа Ферере, извинете, изглежда има грешна интерпретация на списъка по гласу... за гласуването. Можете ли да уточните коя е първата част, коя е втората част в компромис С? Защото the first paragraph cut in two. Part two and three. No, look, okay. I've had a request and I will tell you what is in my voting list. Ще ви кажа какво е включено в моя списък за гласуване. Тук се казва. Част първа е препоръка без частите, които са включени по-долу. А тези, които са изредени по-надолу, са първата част от препоръка 1, втората част от препоръка 1, думите започнали, фразите, започващи с е, именно, с ЕЦБ и с в еврозоната по-конкретно. So that's, that's, we voted as we intended, I believe, yes? Добре, всички са гласувани точно както било предвидено, така ли? Добре, в такъв случай продължаваме нататък. Компромисно изменение Т, трябва да го намерим първо, на 19-та страница всъщност, на три части. По първата за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, Нека да направим електронна проверка по втората част на компромисно изменение Т. Първата част беше приятел, докато социалистите нещо си въбраха. Second part. Um, right, three more to vote if you're voting. По втората част още трима не са гласували. Край на гласуването. И така, втората част се приема с 32 на 8 гласа. Третата част за против. Можем ли да направим проверка, тъй като има разлики? So have you voted? There's five more to vote if you're going to bother. Two more to vote if you're bothering. I'm closing. Край на гласуването. 22 to 18. So we now go to compromise. 22 на 18. Добре, Компромис на изменение У на 9 части. По първата част за. Против възражали се приема се. По втората част за против, въздържали се. Не може така да се работи. Ако групите не вдигат ръце, няма как да види какво се случва. И така, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвъртата част за, против, въздържали се, Приема се петата част за. Против. Въздържали се. Приема се шестата част за. Добре, проверка по петата. So two more to vote if you're voting. Още двама не са натиснали бутоните. Закривам гласуването. 22 гласа. 21 на 19 приема се по 6-та. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седма часа. Против. Въздържали се. Приема се. Осма часа За. Вижте какво лесно се вижда. Просто трябва да се разбере Алда какво прави. Осма част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девета. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така, преминаваме към изменение 1. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Компромисно изменение В за, против, възражали се, приема се. Изменение 12 за, против, възражали се, приема се. Компромисно изменение W за, против, въздържали се, отхвърля се. С това преминаваме към изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, ще трябва да направим електронна проверка. Has everybody voted? I'm closing the vote. And that's rejected 20 to 20. Край на гласуването отхвърля се 20 на 21 гласа. Изменение 15 за, Против. Въздържали се. Приема се. Bit... Нека да направим проверка, тъй като не се виждаха добре ръцете. 15. Okay. Some... 15. Имаше въздържали се. Край на гласуването.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 Ам, край на гласуването. Приема се. T. amendment 20 in favor against... 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за. Against. Abstentions, as carried. Recite... Приема се. Компромисни изменения Хикс. За против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 22. За, против, въздържали се, приема се. И така преминаваме към 28 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение Y за, против, въздържали се,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 20 на 20 гласа отпада. Преминаваме към 29 та изменение за. Against. Против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка, защото някои групи се разсеиват. 29 та моля, проверка. One more to vote. That's carried. Приема се. 35-то изменение за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. А, тук може да има само един глас разлика и ми е много трудно да определя. plus the fact that not, we're not all here anymore. Two more to vote if you're pressing. Още двама не са гласували. Не искат да гласуват. Добре. Uh, and that's carried. Приема се. Ами като не вдигате ръка, няма как да ви преброя. Компромисно изменение Z ако някой иска да ме замести, да заповяда. И така, компромис Z за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис, а, извинете, изменение 36 за, Жан-Пол. Исках само да попитам дали предлагате на всички да ви заместят за от тук нататък за всичко или само за гласуването, защото ако е за всичко, може и да обмислим идеята. Заповядай, Жан Пол, заповядай да водиш гласуването, когато а, ти се прииска. Знам колко обичаш това, знам колко лесно смяташ, че е. Измене 36 за, против, въздържали се, приема се. С това преминаваме към изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение АА. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. С това преминаваме към АБ. За, против, въздържали се, приема се. АЦ за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 60 за 60-то изменение. Петдесет и трето изменение за против въздържали се. Мисля, че е, сме доста близко тук. Трябва да проверим. Lots more people to vote if you're voting. Още остава някой човек да гласуват. Още един човек. Край на гласуването. Приема се 22 на 18 гласа. 60. Amendment 60. All those in favor. 60 за. Против. Въздържали се. Ще направим проверка по 60-то, защото не видях всичко. Votes closed. That's carried 21 to 18. Amendment 8, sorry, com- Приема се компромисно изменение 80. Не, извинете, изменение 80. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 61. За, против, въздържали се, приема се. Извинете, има някакъв шум в слушалките ми. Компромисно на изменение А е. А и. А... Отхвърля се. Компр... Изменение 64 са. против, въздържали се, приема се 68 за, против, въздържали се, приема се АФ за против въздържали се приема се отхвърля се извинете 69 за против въздържали се приема се компромисно изменение It says compromise X, but I don't believe it. It goes to AG. Compromise AG. In... AG и така, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 76 за, против, въздържали се, приема се, а хаш за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към устно изменение, подадено от групата на зелените по изменение 86 за. Против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 87. 87. Господин Гозес. Тук нещо си премълчах, обаче честно казано, ако възнамерявате да ни предложите още едно основно изменение, което не фигурира в списъка на гласуването, Извинете, не знаех, че не сте получили устните изменения. И така, устно изменение на зелените към изменение 86, то иска да се промени е, фразата се отразява в или на, в зависимост от околния текст, в фразата has an impact on има въздействие върху. Става дума за лихвите върху държавния дълг. След това устно изменение към 87. Там се включва думата частично и става там, където има високи лихви върху държавния дълг в някакви държави членки на еврозоната, което отчасти се дължи на възприятията за тяхната неспособност да проверят, проведат структурни реформи. Там влиза думата отчасти, за мен това е подходящо. И това е устното изменение към 87 за, против, въздържали се, приема се. С това преминаваме към 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, приема се. Compromise AI in two parts. First part in favor. Компромисно изменение А и на две части А по първата за, против, въздържали се, отхвърля се по втората. А за, против, въздържали се, отхвърля се това преминаваме към изменение 90. 90-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Хаш. А, Джей. за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис на изменение АК. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 108 за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение АЛ за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против. Може би е добре да направим електронна проверка.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 не може проблемите, които с, с които се сблъскаме в Европа, да се разрешават с а, този тип на конструктивни текстове, по които толкова а, трудно се работи. За нас е просто неприемлив начина по който протече процеса и по, колко, по който са разрешени нещата. Това искам да заявя и мисля, че трябва да се стегна. Жан Пол, Госпожо председател, уважаеми колеги, не е подходящо а, при едно гласуване да се, да се критикуват колегите, които не са гласували като а, критикуващи. Не е възможно а, преди гласуването а, да се твърди, че някой подхожда несериозно резултатите от гласуването по никакъв начин не отразяват позицията на комисията. Няма да коментирам изобщо начина по който протече гласуването. Миналата година получихте голяма подкрепа за, на европейското полугодие. Въздържам се от коментари за резултата сега. Председателката, благодаря много. Искам да кажа, че разясненията по гласуването идват след гласуването, не преди него. Аз е, настоях да гласуваме днес, защото настоявам да, нямам, да не влизаме в пленарна зала без да има твърда позиция а, или някаква позиция на Комисията по економически въпроси, което би означавало всичко да остане в ръцете на Комисията по заедост. Целта беше да гласуваме, за да може след това да ни остане някакво време, няколко дена, за да уточним нещата с другата комисия, където има проблеми. Това бе говорено между двете комисии, между двете доклад, двата ам, докладчика, така че а, бих се радвал групата, радвал групата на зрените да престанат да си играят на председатели. И така гласуваме по крайния вариант на текста си измененията. Моля, гласувайте. Right, the vote's closed. Край на гласуването. Докладът е отхвърлен. 19 гласа за и 21 гласа против. Няма въздържали се. Right, okay. Right, uh, so now uh, in line... Сега, според uh, стандартната процедура, мога веднага да ви кажа каква е. Практиката е докладът да се върне на докладчикът и е, да се включи тази е, тема на следващата среща на координаторите, за да решим какво да се прави. This is Right. I will point out that the vote... Нека да ви кажа, че е, гласуването или вота бе изгубен или спечелен главно от тези, които не присъстваха тук. Давам думата на докладчик. Мадам Чер, Госпожо председател, като докладчик Искам да благодаря на всички, които е, помогнаха за компромисите, за конструктивния дух. Няма да коментирам останалото. Мога само да кажа, че времената, в които се намираме в момента, са достатъчно тежки и сериозни, за и гражданите очакват от нас послание. Много съжалявам, че след всичко, което направихме, за да преговаряме, да постигнем добросъвестно компромиси, това няма да се случи. Аз е, лично много е, съжалявам, че се получи такъв резултат от вота, след като нямаше до предварителни договорки, е, след като бяха не, е, не е допуснати в текста ред предварително предварителни споразумения, по които имахме споразумения. Много съжалявам и благодаря на всички, които помогнаха. Right. Uh, well, now... Добре. Сега Жан-Пол. пол от няколко минути искам думата. Миналия път предупредих, още когато говорихме от начало по този доклад. Общата насока не беше приемлива за НП. От миналата година имаше неща, с които можехме да се съгласим. Сега направихме много компромиси спрямо много политически групи и смятам, че ако искахме да постигнем нещо повече, трябваше да имаме много повече време. До година трябва да посветим повече време за преговорите. Сега минахме, имаше и вакансия, и лятна, и коледна, и сега ни обяснявате, че бързо трябваше да минем, за да можем да излезем с доклад, но ето сега нямаме никакъв доклад а, мога да кажа, че от сутринта имахме предложения за нови компромиси, които веднага трябваше да приемем и да видим какви също се не може да се работи така. Комисията също не даде достатъчно елементи. Ми, миналата година започнахме много по-равно. А, тази година комисията се подиграва с парламента така или иначе. И е, не може да се работи в такива текстове. Трябваха ни поне още 8 дни да, за да, работи, за да изработим е, документа. Еко е, Фин работи по темата е, днес след обед и в края на гръща тях просто не им е, пука изобщо за това, което правим ние. А, е, мисля, че ще продължим с тази дискусия, но доколкото знам, е, така както ми казаха, в пленарна зала нямаше да може да влезе доклада в пленарна зала, ако не бяхме гласували. Е, факт е, че е, проблема е времето и комисията закъсня. Ние, на нас също ни се отнема времето, тъй като нямаме мини пленарните заседания в Бруксел. Сега трябва да продължим с темата економическия диалог и размяна на мнения с ирландския министр на финансите. Умолявам колегите да останат в залата. Okay, if you could, uh, we're all back, Can we take seats, please. И така, ако обичате, заемете отново местата си. Right. Uh, thank you very much. Um, I'm very pleased to, to... И така, за мен е особено удоволствие да приветствам с добре дошъл финансовия министр на е, Ирландия Майкъл Нунен. Ще продължим по новията е, система, новия начин. Е, ще чуем едно е, встъпление от министра за е, 10 минути, както ми казаха, след което ще продължим с 5 минути за въпроси и отговори. Но разбира се, ако министра се нуждае от малко повече време, за да събере мислите си, можем да е, компенсираме, за да има добър обмен на мнение и така имате е, думата за 10 минути. Госпожо председател, дами и господа, наистина особено ми е приятно, че съм тук на това заседание, което, което е председателствено Шарен Боулс. Ако влеза в а, качеството си на ирландец. Тя е добър приятел на Ирландия и чест а, посетител там. Е, и е, тя ни е помагала и е ни подкрепила по разни въпроси. Сега за мен е удоволствие да бъда тук като председател на е, съвета на ЕКОФИН и да очертая програмата за ирландското председателство на ЕКОФИН пред вашата комисия. Искам да благодаря на кипърското председателство и датските, датското председателство преди него преди да се спре на програмата на председателството, смятам да кажа няколко думи за економически е, и фискален е, резултат от е, и какви са резултати от Европейския съюз през 2012. Економическата дейност леко се съживи, перспективите са малко по-благоприятни и конкретно сумса на някои държави членки се повиши. Отчитайки е, състоянието в някои държави членки, има напредък в е, позициите им по отношение на дълга. Е, това се отнася и до е, е, държавите по програмата, където значителни усилия са направени да се възстанови ред в тяхните фискални позиции и да е по-устойчив изплащането на дълговете им. Тук е кофин, отчита напредъка, който е направен в Ирландия и където последната програма и прегледи са получили одобрението им. Но рисковете и Положението на пазарната труда продължава обаче да е повод за е, притеснение. Ето защо е, екипа на председателството поставя ударение върху стабилността, е, заетостта и растежа. Както е, признава председателството, ние имаме нужда от стабилност, за да има растеж. Трябва повече да се намали заетостта, да се намали безработицата, за да се борим с кризата. Както знаете, членове на парламента посетиха Дъблин миналата година и сега днес имам възможност да продължим този диалог по е, значи, е, парламента има важна роля в е, цялата тази работа. Ние признаваме ролята му на с законодател, с законотворец и смятам, че в това отношение сме, посложихме добро начало в работата си с парламента. Ние е, сме се ангажирали с важни е, теми и е, дати. Е, мисля, че тези ангажименти са е, полезни и те служат като модел за ангажимента на ни, те ни през следващите 6 месеца. Като депутати ние всички имаме отговорност да намерим решение на економическата и финансова криза и да подобрим благосостоянието на всички граждани. Работата на предишните председателства, председателства с помощта на парламента и с решенията на Европейския съвет е, поставиха, е, послушаха се фон на нашите приоритети. Е, ще е, се, ви запознае с няколко от е, нашите приоритети. Економическо управление, економически и финансов съюз, данъчно облагане и бюджета и годишната, годишна, годишната, финанс, финансова рамка. Годишната, третия европейски семестър започна. Основното послание тази година е, че макар, че балансите показват резултати, дефицитите се намаляват, се съкръщават, все пак конкурентоспособността в някои държави членки се подобрява, някои държави членки продължават реформите, които са започнали да генерират е, устойчиви работни места. Е, пет е, ключови приоритета има нашето председателство, които се идентифицират, които са посочени в прегледа 2012. Социалните последствия са има положително отражение върху социалните последствия, това, което е направено. Като част от днешната дискусия, председателството посочи намерението си да се водят дискусии по извън банковото финансиране и економически дейности в следващия съвет ЕКОФИН през април. Парламентът днес гласува по европейския семестър. Знае също, че отбелязвам също, че Европейския парламент организира парламентарна седмица в рамките на Европейския семестър в периода от 12 до 30 януари 2013 година. Приветстваме стъпките, които Европейския парламент възприема в съвети с националните парламенти, за да се гледа отблизо напредъка по европейски семестър. Колкото до ТУПАК и бюджетните разпоредби, трябва да кажа, че председателството вярва, че има нужда от ранни мерки и споразумения по окончателния комплект от мерки за економическо управление. Бяхме, видяхме в програмата за економически паричен напредък миналия декември, ние ще стъпим и ще доразвием съществуващите ангажименти и това, което председател Ромпой е направил в това отношение. Е, мерките на Банковия съюз трябва да помоля, помогнат да се е, скъса е, връзката между банковия сектор и, е, е и е, държавния сектор. В това отношение трябва да приемем предложенията, които да се вместят в срока поставен от Европейския съвет. Е, споразумението по единия надзорен механизъм е, са важна основа за постигане на доверие и е, съответния надзор в цяла Европа. Имаше единодушно съгласие по регламента за Европейската Централна банка, както и е, регламента, който поправя, е, е, допълва е, регламента за ЕБО от 2010 година. Е, по искането на Европейския съвет ние искаме споразумение за 2013 година да е, приемем, да, да, да, се, да е, се обединим около този това досие до 2013. също така, колкото схемите за гарантиране депозити, Ирландия смята да започне отново дискусия по темата, след като механизма за, един е механизъм за надзор и за капиталовата адекватност са придвижени малко напред. Надявам се, че след като е постигнат напредък по тези досиета, ще се внесе и яснота по останалите нерешени въпроси, свързани с предложението за за е, гарантиране на депозитите. Това е, е Европейския съвет е, поиска от е, законодателите да приключат преговорите по е, капиталовите е, е, изисквания 4, колкото е възможно по-скоро. Е, по-скоро. Председателството има за цел да сключи споразумение с съвета, е, по-специално по е, е, МИФИД и МИФИР, веднага щом като директивата мифите и съответните регламенти бъдат колкото е възможно по-рано. зная, че е, това ще ни даде възможност да напреднем е, по други досиета в е, е, сферата на потреблението както включително директивата за ипотечните кредити. Ще преглеждаме плановете през 6 месеца нашето председателство и ще ги актуализираме и адаптираме както е необходимо. Данъка за финансовите транзакции бе дискутиран обсъдено в е Екофини решение за една засилена процедура на сътрудничество бе решена. Е, тази сутрин, е, както бе казано тази сутрин, Ирландското председателство ще продължи да е, дискусиите си по общата консолидирана данъчна база. Съвета Екофин ще продължи да работи по предложенията, които ще улеснат бързи и ефективни отговор на, и борба с ДДС измамите във формата на обратно начисляване и механизъм за бързо реагиране, както и предложенията за ДДС третиране на ваучери. Е, и е, действието, програмата за действие Фискалис. Председателството също е, смята да напредне по преразглеждане на директивата за данък върху енергийните продукти, което ще бъде част от Single Market Act пакета единия, за единия пазар едно, плана за действие на комисията да засили борбата с данъчните измами и неплащане на данъци, включително препоръките по данъчните обежища и агресивното данъчно планиране ще бъдат придвижени също от нашето председателство. Колкото до бюджета, смятаме бюджетната, процедурата за освобождаване от отговорност за бюджет от 2011 и подготовката на бюджетните линии за 2014 ще бъдат наши приоритети с съответните, ще бъдат и приоритети съвети на Екофин, е, текстовете, които ще произлезат от Екофин. Ирландия е готова да работи с парламента е, при условие, че се стигне до съгласие с Европейския съвет по многогодишна финансова рамка. Това е седмото ни председателство на Европейския съюз. Тази година е 40 годишната от е, присъединяването на Ирландия към Европейския съюз. Е, в предишните си председателства Ирландия гордо може да каже, че беше в състояние да ръководи, да води едни справедливи, неутрални и прагматични председателства както и да направим необходимото след присъединяването на нови държави членки ние ще е, предадем щафетата на литовското председателство. Имаме междувременно една много напрегната програма и ангажимент. Участието на парламента е от решаващо значение за успеха ни. Благодаря ви за вниманието и с удоволствие ще отговоря на ваши въпроси. For, for that, uh, and, and I can conclude. Благодаря. Мога да потвърдя, че ние вече е, сме влезли в е, много важни тристранни срещи, където има и доста напредък. Сега първият въпрос от името на ЕНП ще зададе Жан-Пол Гозес. Благодаря, госпожо председател. Господин е, министър, от името на моите колеги от НП и от мое име искам първо да ви пожелая добре дошъл в нашата комисия. Ние работим много, защото темите, с които се занимаваме, за съжаление, са много наболели. Затова отново добре дошъл и се надяваме, че ще успеем да работим добре с вас Имаме, изпитваме големи уважения към вашата страна с работата, която извършихте, резултатите, които е, сте постигнали, които вещаят и добро за вашето председателство. Знам, надявам се, че ще бъдете и ефективни, и прагматични, и точни Една бележка обща имам. От 8 години работя в парламента и е, установявам, че преговорите с страните членки в рамките на триолога стават все по-трудни. Позициите на страните членки са много твърди и дискусиите с парламента са много трудни. И затова бих е, искал да ви помоля да се опитате да подобрите малко нещата в това отношение. Също има решения, които просто е, дерайлираха, а те са много важни. Става дума за законодателния пакет от две предложения. Там е, се създават едни пречки е, поради искания, които не могат да бъдат удовлетворени. За момента не можем да постигнем мнозинство, макар че текста вече е достатъчно озрял, за да бъде гласуван. Затова молим и за вашата помощ. И трето, което е много важно и за страните членки, е, много е, близо бяхме до е, постигане на споразумение за финансирането за фонда за стабилност но се получи е, блокаж и голяма част от нещата ще трябва да бъдат дискутирани отново с вас. Надявам се, смятам, че вие нямате всъщност намерение да направите това и надявам, че достатъчно бързо ще можем да минем през досието. Надявам се да получим вашите уверения в такъв смисъл. А, моите колеги вероятно ще ви зададат по-конкретни въпроси за вашите приоритети give the floor to the, to the Minister. Uh, thank you very much, Mr. Dazi. Uh, uh, first of all, uh... Благодаря, господин Гозес. Благодаря за похвалните ви бележки за Ирландия. Подходът ни към председателството ще е да работим в интересите на Съюза във всички случаи и да оставим на страна националните си позиции, когато вземаме председателството. едно успешно председателство се измерва не с броя на, на заседанията в пленарна зала и тристранни и двустранни срещи, а с това колко от проблемите са били изведени до успешен край. За това и е, сме формулирали по този начин нашата програма да работим от начало по по-постижимите неща в ранните фази и да оставим достатъчно време за по-късно за по-трудните теми. Е, данъка за финансовите транзакции е първия, който е сред нашите приоритети. Знаете, че е, ще се гласува с квалифицирано мнозинство. За сега не сме пробвали, никой не е казал, че ще гласува против, но ще видим е, кои ще се въздържат, е, така че това настъпва. Проекта от две законодателни предложения. Много съм разочарован, че смятате, че затрудненията са непреодолими. Ще се опитаме да посредничим в най-добър дух за постигане на споразумение. Нашите служители от посланника надолу всички са готови да работят за постигането на споразумение. Също по останалите досиета, които са готови за приключване, сме готови да работим а, така че да предприемам следващите непосредствени стъпки. Аз, разбира се, не мога да диктувам нищо, но ще се опитваме да а, посредничим за споразумението много. А, за директивата за капиталови изисквания 4 също много важно. Отделяме и много сериозно място в нашите приоритети. А, Парламента знам, че има за цел да приключи преговорите в близките няколко седмици. Много е амбициозен грека, защото има и някои много важни въпроси, които още остават е, неразрешени, включително и чисто голям обмен техническа работа ни остава. Три работни групи ще направим и два триалога по тази тема е, Съобщават ми, че има постигнат е, напредък. Е, ще могат да се затворят ред от е, техническите проблеми, а и политическите въпроси също се развиват добре. Ще се опитаме да постигнем споразумения, ако е необходимо, с възможно най-голям брой срещи на най-високо ниво, ако е необходимо в рамките на двустранните срещи и диалозите. И разбира се, ще се опитаме да е, убеждаваме съвета да застане зад нас. От името на социалистите демократи Айлин Макарти. Благодаря и аз искам да отправя поздравления. Съвсем наскоро отчетох, че Ирландия води в света по брой жени на управляващи позиции. А, затова се питам защо водите девет мъже със себе си днес. Не намерихте ли поне една жена да дойде? А, има, показват ми, че има една жена на е, е, Екофин. А, господин министр, знам, знам, знам, че е, от вашето председателство се отправят огромни надежди. Аз също имам опит от 8 години, 18 години в парламента. Знам, че вашето предходно председателство беше много ефективно, много енергично. Знам, че сте приготвили огромна програма, включително и за нашата комисия. Въпроса, за който аз отговарям, е, е злоупотребите на пазара както и въпросите за санкции срещу банките. Знам, че вие слагате тези въпроси в програмата си. В момента а, се обсъждат въпросите за санкции срещу злоупотреби на пазара и манипулации. А, ние се надявахме тази тема да започне с, с кипърското председателство, но те не успяха. Сега вече оставаме надеждите си само на вас. Надявам се да започнете възможно най-скоро. Освен това, обаче ми казват, че ирландското председателство не смята да сложи приоритет на триалозите за злоупотреба с пазар, на пазарите, нито пък да отдели съответните ресурси. Но ми се ми, струва, че сега, а, не бихте ли казали, че сега е момента да се подаде сигнала, че подобни злоупотреби няма да бъдат допускани в Европа. Сумите, до които те е, водят като загуби, са огромни 30 милиарда. Става дума за спекулации, манипулации в е, финансовия сектор, които е, подкопават доверието и в економиката. Yeah, Uh, благодаря. Благодаря отново за похвалните думи за ирландското председателство, предходното. Две жени има в екипа, много, много способни. А пък, за да отличите жените от мъжете, ние на мъжете слагаме връзки. А пък на жените сме дали много хубави шалчета. но, тук, нали, с шеги започваме една много важна тема, именно равнопоставеността на половете и е, смятам, че това е тема, на която трябва да бъде отдаден приоритет. Е, въпросът е действително сериозен и към него трябва да се подхожда с необходимата тежест. Е, не знам ние какво имаме да правим още, но сме въвели определени правила, за финансиране, за броя на местата, за съответна пропорционално разпределение и в партиите, в партиите. Така че ние водиме с едни такива много твърди разпоредби в това отношение. Директивата за злоупотреба с пазара Работиме е, много. Е, бе постигнат успех по време на кипърското председателство. Е, преговорите по пакета от две законодателни предложения и капиталови изисквания 4 също много работа се изисква. Парламента също даде своя принос. Абсолютният приоритет за тези 6 месеца е банковия съюз и съответните три стълба. Ако успеем тези досиета да прокараме в първите 1-2 месеца, смятам, че ще можем. След това ще имаме допълнителни ресурси, които можем да отделим за другите досиета, по които започваме работа. Тоест, не е, че не отдаваме приоритета, просто разделяме приоритетите във времето. Така че ще изтеглиме директивите, които споменах първо, а след останалите ще оставим за втората част на нашето председателство. Така сме си организирали за момента работа. Айлин и се надявам, че вие ще ни сътрудничите, за да постигнем това. Председателката. Алди? Господин министър, вие е, е сте се взели с сериозни досията. Желая ви е, успех е, с работата по е, програмите, програмата. Имам четири кратки въпроса. Вчера холандския министр на финансите е, наследи и пое поста от Жан-Пол Юнкер, но не с единодушие, с мнозинство. Една от относително голяма страна имаше своите съмнения. Как смятате, как гледате на това като за начало на новото председателство на е, еврозоната. Е, е, така, неубедителното мнозинство е недобър признак. Второ, от Кипер идват тревожни доклади. Изглежда Кипър до, 7, до 8-10 седмици ще стане неплатежоспособна. И много зина държави кажат, казват, че не заслужава помощ Кипър, тъй като там е, тя е център на, на изпиране на пари, е, банкови измами и така нататък. Е, сега говорихме за трите стълба. Един от тези три стълба, схемата за картиране на депозити, от една година е на масата, но до тогава нито едно заседание със съвета не сме провели по нея. Е, Моя въпрос е откъде извира вашия оптимизъм, оптимизъм че е, освен надзора, освен е, надзора и схемата за гарантиране на, на депозитите и програмата за оздравяване и възстановяване, как сте оптимисти, че в следващите 6 месеца ще напреднете по тях? И след това, е, е, ще направите ли нещо, защото вътрешния, е, вътрешния пазар да бъде завършен и по-конкретно, включително сектора на услугите. Защото ако успеем да завършим вътрешния пазар за, по отношение на услугите, това наистина ще даде тласък на растежа. Благодаря. Благодаря много да. Холандски министр на финансите, който е ново, така постъпил но, но, нов в Еврогрупата, е, официално е, прие поста от Жан-Клод Юнкер. Е, вчера господин Тайсел Блум е млад е, и много талантлив е, мъж, но не е много добре известен в Еврогрупата. Той се появи след формирането на новото е, правителство в Холандия след последните избори. Първото му участие в застание беше през ноември, така че лично не го познавам много добре, макар че има магистърка степен в един ирландски университет. Аз не го помня от студентските му години. Е, не съм му преподавал, може би някой от моите ирландски колеги. Много е талантлив, много е способен, но за това няма съмнение. Има широк поглед върху нещата, които трябва да се вършат в Европа. По-рано имаше молба в, е, от френския финансов министр, е, министр той да представи визията си за Европа като председател на Еврокупата. Той го направи и това беше единственото лице, което е, бе номинирано е, след като е, номинацията беше открита, процедурата няколко дни, очевидно беше, че той ще бъде избран единодушно но имаше възражение но не без съответната а, обосновка. Надявам се, че ще бъде способен а, ръководител на Еврогрупата, зоната. Положението в Кипър очевидно е много сериозно. Ако вземем, поставим въпроса в Кипър, свързан с банките и е, с, е, суверенния дълг, целият проблем може да се разреши с 7-8 милиарда. Това не е толкова пари относително. Това не са толкова много пари относително, но пропорционално на БВП е на, за Кипър въпросът е сериозен. Работи се по това, но както знаете, предстоят е, президентски избори в е, Кипър. Това осложнява допълнително нещата и парламентарни е, избори също. Е, така че е, е, европейските органи власти, европейските органи активно работят в е, е, Кипър. Правителството на Кипър въвежда редица мерки, е, които са мерките, които са необходими да бъдат въведени, ако Кипър иска да излезе от това положение. Не смятам, че ще има е, заключителен резултат преди изборите в Кипър по, е, и отговор на, този, на вашия въпрос, но смятам, че нещата ще върват в положителна посока. По банковия съюз е, е, централният надзорен механизъм трябва да бъде завършен, е, трилога с е, парламента, след това ще отидем към публикуване на доклада за оздравяването и директивата за капиталовите изисквания 4, след това трябва да влезе в сила по, по този, по, в този порядък е, са подредени е, приоритетите. Е, е, е, систем, схемата за гарантиране депозити ще, е, е, ще, е, ще се, е, поне ще се работи заедно с е, процедурата по е, възстановяване и е, оздравяване. Предложението е да се е, планират първо националните системи на гарантиране на депозитите, но а, наистина а, нашето председателство ще а, подреди приоритетите си, си в този порядък. Да, а, темата е, на Ирландското председателство е стабилност, е, работни места и растеж е, и особено държави, които са, на които, на които ръцете им са вързани от дефицит, те трудно могат да, да въведат такива мерки и да създават работни места и да завършват да, за, да завършите изграждането на, вътрешния, на единия пазар. Това не е отговорност непременно на Екофин, но наистина пазара поне по отношение на услуги и то финансовите услуги трябва да бъде завършен. Това е много важно. Мисля, че 80% е напреднал този процес, е завършен 80% и доста е постигнато за създаване на работни места. Ако този процес завърши, мисля, че че това ще бъде приоритет и за Европейския съюз като цяло. Да, също се изчерпват 5-минутните е, слотове, тъй като време, въпросите са малко дълги, но е, сега следващия. Uh, Господин Камал, благодаря много за това, че сте тук. Е, ще задам пряко въпрос. Един от е, въпросите е, че голяма е, част от е, законодателството, което не влиза в сила все още и много банки изпадат в фалит в, в, как трябва да се действа за това да не трябва повече дънкоплатеца да поема разходите за спасяване на банки и въпроса за отговорността за управлението на банките, как ще бъде решен и поемането на загуби от финансови инструменти като кредити по слопове по лоши кредити и така нататък нататък, както и завеждането на, на загубите, осчетоводяване на загуби по начин, който е изгоден за банките. Това, до, ние знаем за удара, който е, пое е, ирландската економика от това, че банките не поеха своите отговорността за, за загубите си. А, ние не сме е, обективни, достатъчно и справедливи е, в смисъла на седмата директива е, за счетоводните практики. Е, е, каква, е, каква, е, какво мислите и какво ще кажете за съвместимостта с Европейския е, закон за счетоводството? Благодаря ви много, господин Камал. По отношение на въпросите, които повдигнахте в началото, да не се разчита на данакоплаците за спасяване на провалящи се финансови институции и това е в директивата за оздравяването. А другите въпроси, които повдигнахте, не са въпроси, по които мога да реагирам в своята роля на представител на председателството и ще трябва да говоря просто като министър на финансите на Ирландия. Казахте, това, което казахте, е вярно, действително имаше големи злопотреби. А, а, култът а, на лекия надзор бе един от основните причини да се стигне до такива резултати. Става дума за системи, които а, действат въз основа на доверието. Впоследствие се оказа, че това доверие било неоснователно. Рейтинговите агенции също имат значение. По-рано те даваха оценка тройно А на облигации, които в последствие се оказаха изключително ненадежни. Т.е. те трябваше да вършат определена работа от името на дънакоплаците всъщност не го правеха. И така, е необходимо е да се предприемат мерки първо, за да се поправят щетите и второ да се, случ... Е, да се направи така, че да не се случват подобни неща отново. Но спирам до тук, защото иначе ще трябва да напиша цяла книга по въпроса. Ем, имаш още малко време, Саид. А, добре, в такъв случай са аудиторите, които подписват а, а, отчети, въпреки че те не, не отговарят на международните стандарти за финансова отчетност, този е, проблем не е характерен само за Ирландия. Мисля, че е важен за всички държави членки. И накрая, каква подкрепа можете да дадете на комисията, която а, е, възнамерява да разгледа новите а, е, предложения за международните стандарти за финансова отчетност и Отговарят ли те на дружественото право в настоящия му вид? Това, е, е това са въпроси, които, е, по които работи председателството, но те не попадат под правомощията на ЕКОФИН. Да, по-скоро е, на правосъдието министъра на правосъдието Алан Чатър работеше по тези теми днес, както и министър Брусман – който работи в друг съвет. Така че да, по тези теми се работи, но не в Екофин. Разбира се, настояхме да се действа по-бързо по международните стандарти за одит, а Давам думата на Филип от името на Зелените. Да, често говоря от името на Свен напоследък. Е, добре е дошъл в родния ми град, господин министр-председател. Господин министр, доста добри неща е, чувах за парламента преди да започна да работя в него, но се оказа, че преговорите тук са доста трудни. Е, работи се и по Базел 3, т.е. директивата за изискванията за капитала в четвъртия вариант, както и по единния надзорен механизъм. По директивата за капиталовите изисквания се казва, ни се казва непрекъснато, че не може политиците да я пипат. По четвъртия вариант се казва доста сложна е темата, доста Дълги бяха преговорите и може да си мислите, че сте постигнали някакви договорки, но всъщност ще, пре... ще отворим отново преговорите по тези въпроси. Разбира се, всичко това бе казано по един дипломатичен начин, който тук няма да имитирам, но ето това стана по единия надзорен механизъм съветът не допусна каквито и да било намеси от наша страна, а пък по а, директивата за капиталите и изисквания просто се мотае. А, но, господин министр, искам да ви кажа, че всичко това може да се окаже, че си има и политическа цена. Не е допустимо съветът просто е и тъй да се представя като защитник на, банк, на интересите на банкерите, т.е. Да, да е защитник на интересите на банкерите, без обаче да си го признава и без съответно да поема политическите последици. Министър Нунан, съжалявам, господин Ламберс, че това а, са вашите впечатления, но по директивата резултатите от преговорите между парламента и комисията подлежат на одобрение от 27-те държави членки. Това е позицията. По всичко трябва да се договорят нещата единодушно в рамките на Екофин. Има договорка на министерско равнище, докато не се договорят тези въпроси в съвета, няма как да се каже, че действително има споразумение. Искаме да постигнем споразумение възможно най-скоро, но е много важно съвета да е с нас, да не се наложи да се отвори текста отново за преговаряне. Надявам се, че ще постигнем това още в първата част на председателството. По единния надзорен механизъм вие подхождате критично към преговарящия от наша страна, но всъщност има напредък. Мога ли да се върна отново към въпросите си, господин министр, за да уточня нещо? По единния надзорен механизъм има нужда от единодушие, но също същевременно имате нужда и от одобрението на парламента. А по директивата за капиталовите изисквания, доколкото знам, не се предвижда процедура за е, единодушие. Няма нужда от съгласие на всичките 27 държави и членки. И е, освен това, ако съветът е, е, не смята, че е, прозрачността и, и намаляването на прекомерните бонуси в финансовия отрасъл са важни приоритети, добре, но тогава ние ще трябва да кажем на всички за това. Нашата задача всъщност е да не да налагаме ирландската позиция при преговорите, а да улесняваме протичането на преговорите. По директ... Четвъртата директива за капиталовите изисквания. Първо трябва да се уточни по кои текстове има съгласие и след това продължаваме нататък. Има обаче някои въпроси, по които има някои неясноти и затова трябва да се изчистят първо тези неясноти. Добре, Преминаваме към представителите на Обединената левица. Мариса Матиас има думата. Благодаря, господин министр. Мога ли да се върна отново към резултатите на Екофин и то в малко повече подробности? Ето, например, въпроса, който бе свързан с възможността за удължаване на падежите по част от заема за спасяване е, на банките в Ирландия, който бе обвързан с Европейския механизъм за финансова стабилност и с Европейския фонд за е, финансова стабилност. Как възнамерявате да се действа тук нататък? Знаете много добре, че удължаването на падежа е, отлагането на падежа няма да помогне много за постигането на устойчиво е, състояние в областта на дълга. И какво е, е, би било най-доброто решение тук? Uh, Благодаря. В еврогрупата първо за въпроса за португалския финансов министр. Комисията се обърна към висши финансови служители за възможността да се разсрочи матуритета на португалския и ирландския дълг и включително да се използват средства от Фонда за финансова стабилност също могат да се използват следства и от механизма за финансова стабилност, но той е, вече там трябва да се вземе решение от 27 и 7 страни членки, а не от Еврогрупата. Знаете, че в началото на е, срещата на Екофин ще е, се представ... е, е представен доклад и португалския министр Гаспар се изказа. Надяваме се, че Екофин ще, подходи, ще приеме същия подход, както Еврогрупата за механизма за финансова стабилност. Конкретното споразумение беше, че под гидата на комисията висши служители ще огледат възможностите и ще докладват на срещата през месец март. Вторият ви въпрос за доверителните записки. Това е начин да се финансират задлъжнялостта на неплатежоспособни банки, така както се случи в Ирландия – А, сега е, има е, една от банките, която бе спасена по този начин, получи ново название. Цената на подобни мерки е много висока. Графика за изплащане и самите суми е, се отежняват от това, че управата на банката бе поела определени ангажименти с много висок лихвен процент. И сега просто съотношението между капитала и лихвите беше изключително висок, затова сега искаме да предоговорим като идеята е да се търси по-дълъг матуритет, по-дълъг срок за изплащане и по-ниска лихва. Разбира се, има много съществени проблеми, които остава да се договорят и които още не са решени. В, е, и в двата е, вида преговори е, се дискутира и елемента на отписване, на заличаване на част от дълга. Така, че да се повиши устойчивостта на задлъжнялостта на страната. Така, че страната да може по-лесно да, е, по-лесно да даде достъп до пазара на облигации. Ханс Питър Мартин. Благодаря. Първо, мога да искам да споделя загрежеността на доста политици и граждани. Те остават с впечатлението, че вие отстъпвате от някои позиции в ирландското председателството, които бяха постигнати по време на кипърското председателство. Това би било много грешен сигнал както за обществото, така и за вашата страна като се има предвид вие през какво минахте вследствие на липсата на регулация, липсата на контрол цената, която платиха денокоплаците и сега да се поема в същата посока, не е добре да се дава такъв сигнал. Какъв, какво е, е мнението ви за доклада за единия валутен пазар, на доклада на Ликанен. Смятате ли, че ще може да се подадат предложения в рамките на вашето председателство? Бихте ли излезли извън тези предложения или бихте казали, че това не, не е ваша работа? Не бих казал, че отстъпваме а, за един надзорен механизъм вече три пъти е, проведохме е, срещи е, за директивата за капиталови изисквания. Четири срещи проведохме. Две, извинете. Така че смятам, че отделяме доста съществено а, внимание а, с а, три срещи на тристранно ниво по едната тема и две по другата. А, е, но нашата функция е да договориме, да сме посредници за едно споразумение, за едно съгласие, а не да налагаме ирландски модел. Нямаме и намерение да отстипваме. А що се отнася до капиталови изисквания 4, има разнобой в мненията, хората търсят да се споразумеят и ние, е, нашата работа е да предоставим възможност да се постигне такова споразумение, да се възползваме от създадената основа и да вървим нататък. Е, про предложението на Ликанен също е, върват. Надяваме се, че до края на председателството ще е, се покажат окончат, е, ще се излезе с е, предложение, но не смятам, че това ще стане преди юни, т.е. че ще успеем да приключим работата. Ханс Питър, искаш ли нещо да кажеш? Една допълнителна бележка, господин Ламбер, думите му. Става дума не, че не провеждате срещи, но дипломатите се явяват, а, обаче всички договорености всъщност се пренебрегват и се започва от нула, т.е. сериозно биват изоставени позициите, които бяха постигнати в преговори с Европейския парламент. Тук присъстват дипломати и висши служители, присъстват на всички стандартни заседания. Те е, действат по инструкции на съответните министерства. И е, в случая под моите инструкции, е, моята инструкция е една, нещата да се решават възможно най-скоро. Е, и нещата не са решени, докато не се премине финалната линия мога да кажа, че в момента нещата са стигнали до различна степен на развитие и мярката за нашето председателство ще е кои ще изведем до край. Нямаме намерение да ги е, спираме. Ние имаме нужда и от вашето сътрудничество, за да постигнем това и ще направим всичко възможно, за да го получим. Също обаче трябва да отчитаме и позициите на съвета. Uh, е, тук искам да се намеси да кажа, че ирландското председателство се опита да се възползва максимално от е, е, свободата, това, което си позволяват, свободите, които имат. Аз като председател смятам да ограничам малко тази свободия, когато се мине границата на задаващите въпроси. сега, Мичол аз познавам министър Нуна от години, така че всякакъв комплимент от моя страна ще бъде ласкателство, но трябва да кажа, че наистина аз бих го дал като пример на много държави, като заводене на финанси на дадена, дадена страна. Не зная как това би се превело, би излезло, но Брендан Бигъм, един ирландски е, един ирландски е, е, драматург каза, че ако имате е, риба, може да имате фишен чипс, риба и пържени картофки. Е, тоест, е, това се отнася не само до политически, е, може да се приложи като не само до политически постижения, но и в е, подхода към публичния сектор. Публичният сектор непрекъснато бива критикуван и гледан под лупа и тук и другаде. И ми се струва, че когато като политици е, ние е, въведем съответните е, разпоредби, вземем суровите, тежките решения, те ще проявят своите отговорност също. Една от Моят въпрос към министра е, виждате ли някакъв признак, че е, е, хора, които казват няма смисъл да се спекулира, е, Европейската централна банка е, е, направила какво ти трябва. Трябва ли, това ли е начина да бъдат накарани е, бизнесмените да правят това, което се очаква от тях, да приемат, да, да вземат, да поемат калкулиран риск? И виждате ли някакъв признак, че частния сектор проявява готовност да поеме своя дял от е, отговорността, освен да се ползва от благата. Благодаря много за е, вашите ласкателни думи. Е, въпросът е един въпрос, който е, е, повод за размисъл. Мисля, че най-добрият начин да се е, премери и да се претегли напредък и да се погледне назад место напред. Ако погледнем назад, ще видим, че Европейски съюз наистина е, въведе редица механизми за борба с кризата и политики. Знаете за Тупак, е, е, Европейския семестър, Сикспак, договора за стабилност, различните фондове, кулминация на което е фонда за защитната стена, фонда за

стабили... механизма за стабилност. Ако погледнем е, от гледна точка на преди две години, е, сега е, много по-стабилна, на много по-стабилна база стъпваме за ще, работата ни от тук нататък. Европейската, Европейската централна банка на нея дължи много е, за постигнатото гаранциите, които те въведаха, е, помогнаха до голяма степен, пък и редица други мерки. Най-добрият начин да се е, премери риска е чрез лихвените проценти. Е, лихвата винаги отразява риска. При нисък риск има нисък, е, нисък е, лихвен процент. При високия риск висока лихви. И траекторията на риск на, на, на, на лихвите сега е сочи надолу преди е, е, е, всъщност инвеститорите трябваше да платят премия, за да, да изтеглят своите е, е, фондове от Европейския механизъм за е, стабилност. Е, работата върви, напредва, но значителен напредък е постигнат. Големите рискове, според мен, сега са в социалната сфера, защото няма смисъл да има положителен баланс, ако това е в ущърп на, на хората. Безработицата в Европа е много висока, особено сред младежите, твърде висока, за да имаме устой, за устойчиви демокрации. И това са проблеми, които трябва да се решават ето защо ние предложихме е, тези теми стабилност, растеж и е, създаване на работни места като е, теми и мото на ирландското председателство е, ние едва ли ще можем да допринесем като Ирландия за това, но ако те са в центъра на вниманието е, на европейската политика, мисля, че това ще е нашият значителен принос. Благодаря. Е, все още НП е, и е, колегата от Португалия. Първо поздравления Аз имам големи очаквания от вашето председателство Наистина и в миналото вие сте е, действали професионално. Е, сега въпрос. Е, в тази комисия господин Юнкер е, не много присъства на една среща с нас и той потвърди, че е, държавите, които са е, подложени и изпълняват програма за е, корекции, тези държави ще заслужат да получат компенсации. Каква е вашето мнение? и какъв вид компенсация може да се очаква за тези държави, които са подписали е, протоколи за съгласие. Протоколи за споразумение. Това е. През последните няколко месеца е, когато включвахме телевизор вечер, виждахме е, от новините какво става по улиците е, във всички случаи хората в държавите, където се е, е, спасяват банки чрез, от държавата. Проблемите за гражданите бяха ужасни. Безработицата, нивото на услугите спадна, образователните услуги страдат, пенс... възрастта за пенсиониране расте и общо спад в прихода на, на населението и оттам стандарта на живот. И това е възоснова, че ако, и това става, ако това нещо продължава, продължава известно време, е, се твърди, че ще последва е, просперитет, но това е много трудно. Ние като политици не трябва да подценяваме е, трудностите е, в е, семейен в план, особено в държавите, където се спасяват банките. И аз мисля, че трябва наистина да се обърнем с лице към проблемите на младеща, защото там безработицата е драстична. Особено в някои държави това не може да е устойчиво, това не, не, е несъвместимо с бъдещето на демократични държави при такива, а именно толкова висока безработица. Така че нещо трябва да се направи. Колкото до пакетите за компенсация, компенсиране, редица от предложения са направени за а, помагане на държавите членки. А, но по, това е по отношение на е, устойчивостта на дълга, да бъде той по-устойчив и да се разпредели бремето върху по-дълъг е, период, е, вместо да се правят е, отделни инжекции. Но е, една е, суверена държава е, харчи съответни е, суми за да поддържа своите услуги. Не може да се допусне това да се компенсира от друга държава членка. тук трябва да се потърси баланс. Но решението е да се, възстан... да се върне към растеж Европейския съюз. Растежа ще генерира услови... решенията, които економията, економиите и споделянето на ресурси си не могат да предоставят. Стратегиите за растеж, който води до създаване на работни места е абсолютно жизнено важен и това е, е... По това има съгласие между европейските институции и държавите членки. Сега социал-демократите. Благодаря, госпожо председател. Поздравления, господин министър за това, че полагате толкова много усилия за справяне с безработицата след младите, но нека да цитирам един друг драматург, роден в Ирландия, който господин Мичел едва ли би цитира с такава готовност, Оскар Уайлд, който казва Иллюзията е най-голямото удоволствие Мерките за справяне с безработицата по принцип, а, както казваме в а, Холандия, обещанията са меки като масло. Не може ли да бъдете малко по-конкретни, когато очертавате целите на ирландското председателство а, във връзка с този приоритет? Казва се, че като се възстановява доверието, това може да е възможност за растеж. Добре, но как вижда това ирландското председателство? Има ли ам, евентуални изгледи да се стигне до разделяне между държавите членки в еврозоната и тези извън нея? Much, Um, youth employment, there's a youth employment package. По пакета за заетостта за младите, това е въпрос, който ще бъде обсъден следващия месец от министрите. Така че още няма решение по конкретните мерки, но много от тях са ясни. Някои от тях са свързани с образованието, други са свързани с мерки за активиране на пазара на труда, чрез предоставяне на повече обучение, насърчаване на стажовете и в допълнение към това би трябвало да има и мерки, които да са специфични за конкретните държави министър Дайсълбун е поел ангажимента да се работи по тези мерки и аз ще си сътруднича с него по въпроса. Мерките по образованието трябва да са готови до 4 месеца. В Норвегия има специални мерки, свързани с образованието за заедостта и там а, заедостта сред младите е много ниска и има много млади хора, които идват от Швеция и намират работа в Норвегия. Така че има а, добри модели а, в Европа и можем да ги разгледаме. Искате ли да се върнете? Попитах и нещо за разделението между членките на еврозоната и тези, които не са членки на еврозоната. А по-настоящем има такива разлики, но доколкото е възможно и различие, но доколкото е възможно 27-те държави членки трябва да работят заедно за да могат да постигнат договорености по големия европейски проект. Особено, що се отнася до въпроси като а, безработицата след, сред младите. И а, това е проблем, който е наличен в много страни и съвсем не е характерен само за една от двете групи страни. Има още желащи да се изкажат Гунър Хокмарк, Ани Подимата и Антолин Санчес Преседо Гунър. Благодаря. Някои от темите, с които възнамерявате да се занимаете, се различават по своя характер от други. Някои от тях са свързани с единните правила и са за целия Европейски съюз, а други са елементи обсъдени в контекста на банковия съюз. И тук искам да ви попитам, как виждате рисковете, свързани с тези центробежни сили в Европа? Защото добре знаем, че е добре да използваме факта, че сме една от че сме свето... най-голямата световна економика Опасно е обаче да създаваме фактори, които водят до по-голямо разделение, вместо да ни обединяват. Често говорим за групи и държави. Едните са в една група, други в друга, за севера и юга, а, на онези, които а, е, избират да към тях да се прилагат изключения и останалите. Как възнамерявате да действате така, че Европейският съюз да продължи да работи заедно, да няма такива разделения. Аз съм докладчик за директивата за оздравяването на кредитните институции и искам да питам откъде а, виждате възможност да дойде напредък в съвета по тази тема, защото, честно казано, струва ми се, че графикът е доста оптимистичен. А, надявате се да приключите работата по темата още по време на вашето председателство. Чудесно, но е, в такъв случай трябва да се задействаме бързо и да определим къде са основните проблеми. Първия въпрос се отнася по принцип до е, сплутеността на Съюза. Вие говорите, че има линии на разделение – един от проблемите ни в момента, според мен, е, че от известно време, от няколко години, се отделяше изключително внимание на дефицита, на бюджета, на баланса. А, реалният живот, реалните нужди бяха много по-основни и много по-свързани с действителността. Съюза се основава на демокрацията и на човешките права. Тук влизат членове, които са били преди част от бившата съветска империя, които са привлечени от много по-широките теми на фундаменталните демократични принципи и човешки свободи. И е, тези демократични е, страни не отделиха достатъчно внимание на необходимостта е, хората да живеят е, един нормален е, живот. Това във всички случаи е, се отнася както за някои страни от Европейския съюз, така и за съседни страни на Съюза, като например тези от Северна Африка. Някои от лидерите на Европа, които са със световна репутация и излизат на световната сцена, трябва да говорят малко повече и за идеализма на Европейския съюз, не само да се говори за бюджетния дефицит. Трябва да се приближим малко към духа на основоположниците на Съюза с техните е, цели и е, да, идеали. Това ще послужи за сплотяване, за тема за сплотяване на Съюза, а не е, ежедневните диалози в Екофин и разговорите между финансовите министри. По е, директивата за оздравяване и спасяване на банките ние сме готови да работим с вас. Действително много амбициозен е графикът. Ще се опитаме всичко, което ни е възможно да постигнем в е, съвета, за да постигнем съответните цели. Основните въпроси всъщност не са предмет на разногласия толкова. По-скоро е въпрос как ще бъдат подредени, каква ще е пропорционалността, какво ще се остави в ръцете на страните членки. Но смятам, че с едно добро разбирателство ще може да се постигне е, съгласие и то в разумни срокове. Още три въпроса има. Ани, твой ред е. Благодаря. Добре дошъл, господин министр. Искам да ви пожелая успех на вас и на Ирландското председателство. То, според мен, започна много добре, защото първият съвет на Екофин, който председателствахте днес, прие решение за възможността 11 страни членки да наложат данък върху финансовите операции – по отношение на продължението на комисията, имате ли е, някаква представа, кои ще бъдат следващите стъпки относно решенията на съвета? И вие лично възнамерявате ли да направите нещо по този въпрос? И второ, отново по въпроса за данъчното облагане, което е тема от ваш приоритет, което е много положително според мен. Знаете, че е, в момента се навършват 50 години от Елисейския договор. Лидерите на Германия и Франция подчертаха, че е необходима повече координация и хармонизация на данъчните политики и данъчните режими е, смятам, че тук трябва да се включи и координиране на борбата срещу е, неплащането на данъци а също трябва да се търси и намаляване на данъчната конкуренция и на а, дъмпинговите практики. Възнамерявате ли по време на вашето председателство да направите нещо и по тези теми? Uh, uh, uh, Благодаря, госпожо Подимата данъка за финансовите транзакции. Следващите стъпки са комисията да излезе с документ, който да даде в вече разработен вид елементите на този данък. Ирландското председателство ще председателства заседанията, на които ще се обсъжда този документ. И ние, разбира се, ще действаме в позицията си на честен посредник а, ние участвахме много активно в процеса до тук. И е, той няма да остане е, само като диалог между 11-те страни членки, които вече ще налагат данъка, а ще се проведе като диалог между всички. Въпроса за хармонизирането на данъчните режими стигнали сме малко, направили сме известни стъпки. Програмата на комисията включва някои аспекти за борба с избягването и неплащането на денъци и проблема с данъчните обежища. Председателката, виждам, че Лием е тук, негов ред е Задавайте си въпроса, моля, и после ще се опитам да смести останалите два въпроса. Заповядайте. Благодаря и извинявайте, че закъснях. Бях на заседание с Марко Бути от Генерална дирекция Екофин. Е, и искам да ви задам един въпрос. Е, говорихме за много тежкото положение, което ще продължи да съществува в Европа и през 2013. Пакета от 6 законодателни акта превижда бюджетния Дефицит е 0,5% от БВП. А пък комисията дава цифра 1,5%. всички знаят, че през 2013 година голяма част от страните няма да постигнат тези цифри. Смятате ли, че в съвета ще се подеме дебата за това страните членки да приемат някакъв график за намаляване на бюджета, така да се получи едно автоматична стабилизация. Комисията публикува един проект от документ, в който се съдържат предложенията на господин Ван Ромпой, които той евентуално също ще работи разработи в един бъдещ документ – където се говори, че еврозоната не може да функционира без бюджет, който да поеме така наречените асиметрични шокове. Много трудно ни беше да получим е, де, информация за това докъде са стигнали е, разговорите. Искахме информация от господин Жан-Клод Юнкер е, и се питам, вие имате ли малко повече информация по тази тема. И сега давам думата на господин Антолин, който също иска да зададе въпрос в, в тази област. Споразумяхме се да си разделим времето. Е Благодаря съвсем накратко. Благодаря нерландското председателство. за приключване работата по досието за злоупотребите на пазарите, показахте голям а, прагматизъм в това отношение и това е хубаво. А, но нашия а, прагматизъм също беше изигра роля, защото ние направихме значителни отстъпки. Как възнамерявате сега да приключите работата по споразумението на предложено от Ван Ром по, по е, финанс, данъка върху финансовете е, транзакции и е, какво ще се направи за балансиране на финансите. В рамките на нашето председателство не виждам възможност да се променят нещата тук, но а, беше трудно да а, схвана въпроса ви от а, превода и не съм убеден какво точно ми попитахте, но колкото до другите въпроси, аз обясних вече а, по данъка за финансови, върху финансови транзакции. Казахме вече какви са следващите а, стъпки. А, е, сегашният документ няма да е различен от предишния, след което вече ще започне е, е, преговори двустранни и тристранни, за да се стигне до споразумение и не само, ще участват всички, не само тези, които участват в засиленото сътрудничество. По въпроса, който аз не можах да схвана в началото, тук ми каза Имам бележка от е, моя сътрудник, която също не мога да разбера добре. Комисията играе важна роля в е, е, водеща роля в съкрещаване дефицита на държавите членки, колкото до фондовете за солидарност. Един е, е, юнския е, съвет, е, Европейски съвет ще е, работи по този въпрос с Ван Ромпой. Много неудовлетворителен е моя отговор на вашия въпрос, но мисля, че е, по-смислен ще е такъв разговор след 6 е, месеца на председателство, когато вече е, имаме поглед върху нещата, но сега да чуем един ирландски глас. Благодаря много. Радвам се, че ми дадохте думата, тъй като не съм член на тази комисия, така че много се радвам, че има възможност да се изкаже. Приветствам министъра е, Приместен министър Байс, който е тук и искам да кажа, че когато вие почнахте да работите на този пост в Ирландия преди две години. В Ирландия положението беше много тежко, а сега започва да се възстановява. Вашия труд действително доведе до резултати и през следващите няколко месеца може да видим още повече ползи от това. Във връзка с кризата, един от проблемите са агенциите за кредитен рейтинг. които имат някои подозрителни дейности понякога. и бяха направени усилия, за да се създаде наистина конкуренция, да се избегне монополът и да се избегнат лошите стандарти, които сме виждали, виждахме в последно време. Особено при а, оценките за южните държави. Бе направено предложение още преди известно време да има а, Европейска агенция за кредитен рейтинг, която по която а, преговорите приключиха неформално миналата седмица. Във връзка с новата рейтингова агенция, която следва да бъде спонсорирана от Европейския съюз, основният въпрос тук е доверието а, в една такава агенция. Ако тази агенция предоставя оценки за страни в Европейския съюз или пък за самия Европейски съюз, има опасност тя да не бъде разглеждана като обективна. Така че би било по-добре да се насърчи развитието и появата на повече агенции вместо това. Защото до сега няма много резултати в тази област. Благодаря много. Да, с рейтинговите агенции проблемите са подобни на тези с големите счетоводни фирми. Благодаря ви много, господин министр, че бяхте тук и вярвам, че когато се стигне до това, ще присъствате на триалога. Напредваме. Разбира се, има някои обичайни боричкания между институциите, но аз аз смятам, че може очакванията ни към това председателство да са по-скоро оптимистични и се надяваме, че ще можете да постигнете добри резултати по някои от темите, които все още са доста трудни. Благодаря много. За всички останали ще се видим понеделник на 4 февруари вечерта в Страсбург. Може заседанието ни да се удължи е, с цел някои гласувани. И така до 4 феврари.